което се потвърждава валидността на мандата. Гръцките компетентни органи внесоха две искания за снемане на имунитета на господата Царионополос и Граматикакис поради текущи наказателни производства. Исканията ще бъдат представени на комисията